внимание към МВФ и комисията ще направи нужните предложения в този смисъл. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Госпожо комисар, приключихме с обсъжданията. Доклада ще бъде гласуван утре в 12.30 следващата точка от дневния ред. Барбара Матера, положението на самотните майки. Давам думата на докладчицата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Исках да започна а, изказването си с като а, благодаря на докладчиците в Сянка и на всички от тези колеги, които а, дадаха допълнителни идеи за да с цел обогатяване на доклада, посветен на онези, които отглеждат сами и своите деца. Тази, тази категория жени, която обикновенно е под по, много по-голяма заплаха, отколкото другите да изпадне в бедност, има нужда от специфична закрила. Положението на сам, самотните майки е сложно навсякъде. В представен първия инициативен доклад с цел да се намерят, издират и е, приемат мерки, мерките, които биха могли да им помогнат. До един месец ще бъде организирано изслушване в Европейския парламент с участието на всички, на, на много институции или органи, които биха могли да спомогнат за подобряване положението на самотните майки. Е, проведах много разговори с различни асоциации, които подпомагат е, самотните майки в Ирландия, Португалия и други страни. Посетих и едно една асоциация в Брюксел, едно, една сграда, в която живеят самотни майки с техните деца. Разговарях с а, директорката на а, институцията, за да разбера какви са конкретните проблеми, с които се сблъскват те. Същевременно по време на пътуването си в Варшава обсъдих с проблема с отговарящите и ръководещите тамъщните асоциации. Проблема е различен в различните държави членки. В Южна Европа, около близо до Средиземноморието, обикновено разширеното семейство спомага за отглеждането на детето на самотните майки, без да се изисква някакво възнаграждение за това. Но затова пък в Северна Европа, в Дания, Швеция и други. Съществува социална съществуват социални мерки за, под, за подпомагане на самотните а, майки и най-вече финансовото подпомагане. В източна Европа има смесица от двата вида мерки има нещо. Предлагат се някои от а, е, политиките в Европе, от, от а, е, Южна Европа, други от Северна. Повече от е, а, 5% от а, жените са самотни майки, като техния процент е повече от 9 в Естония. Обикновенно те биват а, заклемявани като и се казва, че те са млади и безотговорни, но всъщност по-голямата част от тях са на възраст между 25 и 35 годишна възраст. Същевременно економическата криза се отрази най-зле на тези е, жени, защото е, от една страна трябва да работят, от друга страна те трябва да отглеждат сами своите деца. Е, техното положение е много по-сложно, отколкото на семейните. Те са е, подложени на много повече стрес и много често те просто не могат е, да отделят необходимите средства за медицинско обслужване или за лечение. Много често техния образователен ценз е по-нисък, отколкото на другите жени и имат съответно много повече трудности да си намерят работа и имат достъпа до трудовия пазар е, е много по-сложен. Мисля, че изчерпах времето, което ми бяхте а, отпуснали. Целта е сега Европейския съюз да си постави много цели и а, този проблем трябва да бъде в центъра на вниманието на Европейския съюз, тъй като броя на тези жени се увеличава и в целия Европейския съюз. Благодаря, госпожо Матера, казва председателката. Минаваме към а, спонтанните изказвания. Госпожа Бауър. Барбара Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Барбара Матера е, която е работила много задълбочено. Положението на самотните майки е, е свързано с бедността. Всъщност говорим за това, защото едно от три деца рискува да изпадне в бедност е, защото в семейството има само един родител е, и защото просто детето се отглежда единствено от майка си. Ако е, си представим положението, в което се намират тези жени, за тях е много трудно да съчетаят професионален и личен живот което означава, че ние не можем да постигнем политическите си цели в тази област и ние е, изоставяме децата в опасност да изпаднат в бедност. Сега давам думата на госпожа Заборска. Е, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Е, е, живота на самотните майки е тежък те правят сами всичко за децата си е, и живеят в опасност е, да изпаднат в бедност. Ето защо аз е, смятам, че трябва да се оказва подкрепа и на жени, които остават сами след развод. Винаги, когато майката сама се грижи за детето си, това излиза по-скъпо на държавата. Затова ние трябва да се стремим да подкрепяме семействата, защото много разводи настъпват поради економически проблеми в семействата. Така че е, първото условие е семейството да разбере, е, комисията да разбере, че семейството не е, е група, която живее съвместно или любов на хартия. Трябва да се разбере, че не е просто съвпадение на обстоятелствата, е, че винаги когато говорим за равенство между половете, ние говорим сега за самотни майки, не за самотни бащи. А сега госпожа Ройтова има думата. Пани председайци, Chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegy. Госпожо председател, аз бих искала да изразя подкрепата си към доклада на госпожа Барбара Матера по положението на самотните майки. Е, държавите членки трябва да насърчат е, техни собствени модели за подкрепа на самотните майки, за да могат е, те да имат достъп до пазара и да се търси баланс между техния професионален и семейен живот. Трябва да подкрепяме не само само самотните майки, но и женените двойки, защото те не трябва да бъдат необлагодетелствани е, е, за да може е, броя на самотните майки да не се увеличава. Е, мисля, че инвестицията в образованието е най-добрата инвестиция е, и Европейската комисия трябва да гарантира обмяна на добри практики между държавите членки, а държавите членки от своя страна трябва да насърчават неправителствени организации, които да помагат на самотните майки да се върнат на пазара на труда. Благодаря ви. Е, председателката, господин Коста има думата. Госпожа Коста, пардон. Президенте, ringrazio la Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за изключително интересния и богат доклад. Ние знаем, както вече беше казано, че в Европа повече от 5% от жените се оказват в положение на самотни майки. Искам обаче да ви напомня, е, че 85% от е, единствения родител са жени. Е, така че семействата с един родител е, са съставени в повечето случаи от жени. И те се покриват от политиката за помощ на семействата. Както се каза в доклада, има разлики във възрастта, в правното и економическото положение. Например, в Северна Европа има повече млади жени, които са самотни майки, примерно в скандинавските страни, в Великобритания, докато в Южна Европа жените, които се оказват е, сами с децата си, е, се оказват сами след развод или защото вдовяват. Е, в северната част на Европа има повече повече социални услуги, а от своя страна семейството оказва по-малка подкрепа. Докато в Южна Европа явлението е ново, е, има млади самотни майки, е, при условие, че няма достатъчно добре обмислена социална система. Така че нивата на отговор са различни и първото, което трябва да се направи, както казва и докладчика, е да се направи съпоставка между различните системи и да се види какво е идеалното съчетание на услугите, е, за да може да има услуги, благодарение на които самотните майки да не се изключват от обществото. Госпожа Флашикова. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар в много общества патриархалния модел властва и самотните майки не се уважават достатъчно. На тях се гледа като на жени в преходен период, докато си намерят партньор и създадат така нареченото класическо семейство. Обаче ние трябва да отговорим на това положение, като променим политиката си си. И то, отговорност на държавите членки е да помогнат на държавите, на самотните майки да е, създадат живот за себе си и за децата си трябва, не се не прави достатъчно. Ние трябва да създадем обществени услуги, свързани с образованието, с здравните грижи, с заетостта, социална помощ, а също така и жилищно настаняване, за да може самотните майки и семейства с един родител да бъдат подкрепени. Благодаря. А сега Невелова. Колеги, положението на самотните майки в Европейския съюз е ужасно. Има много висок брой на самотни майки, които са бедни, отхвърлени от обществото, безработни, живеят в тежко физическо положение и прочие. Е, те са изправени пред различни форми на дискриминация. Ето защо ние трябва да е, е, намерим начин да ги подкрепяме, да подкрепим децата им, а също така да подкрепим е, и професионалното развитие на самотните майки, да им предоставяме съвети, а, също така и някакви данъчни облегчения за дружества, които наемат самотни майки трябва, има кампании за подкрепа на самотните майки, но не винаги има достатъчно финансиране. И ние не трябва да е, забравяме превенцията, трябва да уведомяваме е, и младите хора за тяхното сексуално поведение. И накрая искам да кажа, че за съжаление нито един мъж не взема участие в тази дискусия. Благодаря, казва председателката. Госпожа Часкова има думата. Děkuji, paní předsedkyně. Byla jsem stínovou zpravodajkou za naší skupinu evropských konzervativců. Госпожо председател, аз бях е, е, докладчик в сянка от името на консерваторите и реформистите. Бих искала да споделя следната. В е, Чехия всеко четвърто всеко четвърто дете живее с един родител, като в 90%, 95% от случаите става дума за майка. А, смятам, че трябва да имаме една много по-гъвкава система, възможност за тези жени да работят на плаващо работно време, на непълно работно време ще, ще спомогне за съчетаване на професионалния и семейния живот. Знам, че също така е много необходимо да се вземат мерки и да им се осигури възможност за гледане на техните деца Аз съм член на партията на консерваторите и реформистите и искам да задам следния въпрос. В доклада са споменати различни инструменти, като социално осигуряване, медицинско осигуряване и така нататък. Аз мисля, че това е от е, правомощията на държавите членки и трябва да бъде оставено на тях. Благодаря, госпожо председател. Все повече, все по-многобройни са самотните майки в Европа, но има и също самотни а, бащи и много често тези деца са оставени на, сами на себе си в свободното си време. Трудно е да се отглежда едно дете само. За това трябва сам. За това трябва да се подпомагат майките и бащите, които отглеждат сами своите деца. Европа трябва да има мерки за подпомагане, е, професионално образование, професионално обучение и да се, да, да се създадат центрове за подобно об, обучение, е, за да могат самотните бащи и майки да е, бъдат по-добре, да имат по-добро професионално по-добър професионален цен, за да могат да имат по-лесен достъп до трудовия пазар. Споменах и самотните бащи, въпреки че техния брой все пак е много по-малък, отколкото този на самотните майки. Госпожа Редин. Благодаря на госпожа Матера за навременния и много полезен доклад. Темата е от най-голямо значение за нас. Много е подходящо, защото в момента, знаете, правим преглед на жилищното настаняване. Да, стана дума и за самотните бащи, но мнозинството са самотни майки, е, които отглеждат сами децата си. А броя им увели, се увеличава. Наскоро анализа на ОИСР показва прилики между всички държави и членки. До 2030 година 22% до 29% ще се увеличи броя на самотните родители. Така че в момента наблюдаваме началото на една сериозна тенденция която означава, че ние трябва да действаме. В стратегия Европа 2020 целта е да налим, намалим броя на хората, които живеят в условия на бедност или, или да бъдат изключени от обществото, да намалеят по 20 милиона и а, изключително важно е да се отчете въпроса, свързан с децата, защото при тях увеличението ще бъде пък с 30% повече деца ще живеят само с един родител през следващия период. Необходимо е да имаме ясни препоръки относно спазването и програмата за борба с бедността за 2012 година, особено за децата. Семействата трябва да имат достъп до основните услуги, в това число образование, жилищно настаняване и храна. Изключително важен е въпроса за самотните майки и бащи. Те трябва да имат достъп до а, пазара на труда. В противен случай просто ще бъдат изолирани а, от обществото. Събираме данни, за да уточним какви са тенденциите и да видим какви разпоредби са необходими. Вече разполагаме с подобни данни, благодарение на организацията ОИСР, които се съфинансират и от Европейския съюз и сега има и едно друго средство, което дава възможност да се изчисли а, състоянието на тези семейства и да се предвидят какви са потребностите. По отношение на политиките а, за семейството, за бъдещото развитие, една много важна платформа се разработва. Също така Института за равнопоставеност между половете работи в този област. Анализира се е, данните и освен това се разглежда възможността за е, обучение през цял живот, както и обмяна на опит. Е, много благодаря за предоставената ми възможност да говоря в пленарната зала по тази тема и това не е последния път, когато ще я разискваме. Благодаря. Председателката, благодаря госпожо комисар. Дискусията приключи. Е, утре ще гласуваме в 12.30. И е, така, сега пристъпваме